Bonjour à tous. Good morning. Добро утро, скъпи колеги. Моля, заемете местата си, за да започнем заседанието. Buenos días a todas y todos. Добър ден на всички. Уважаеми колеги, ще започнем работа. Започваме с обичайната точка първа приемане на дневния ред. Предлагам ви преместване на 13-та точка по международните споразумения Предлагам ви тази точка 13 да се прехвърли утре в присъствието на господин министъра на вътрешните работи, както и в присъствие на господин Каманю за заключенията на Испанското председателство. Сега съобщение на председателя – Съобщение по доклада на господин Сауер за реадмисията на пакистански граждани. Гласуването ще се проведе по време на следващото заседание на комисия Либе на 12 и 13 юли. Тъй като става въпрос за процедура, която изисква съгласието на парламента, Никакво предложение за изменение не се приема по това предложение, така че тези, които искат да възразят на предложението, тези, които са против, просто ще трябва да гласуват против. В случай, че искате да предложите компромисни изменения по законодателното предложение, трябва да ги пред продължите до петък 25 юни 12 часа на обяд. Благодаря, господин председател. Първо искам да се изразя очудване от това, че е записана тази точка в дневния ред през юли, защото в Страсбург аз разбрах следното, че ние обмисляме какъв е най-добрият начин да подходим към това първо споразумение за реадмисия след влизането в сил на Лисабонския договор с държава, която повдига доста въпроси. Хипотезата, която беше повдигната около докладчика и докладчика в сянка е, че ще можем съвместно да разработим политическа резолюция с такова естество, че да се уточни нашата позиция, позицията ни на парламентаристи, е, спрямо преговорите, оценката и функционирането на тези реадмисионни споразумения. Малко се очудвам, че сме стигнали толкова далеч, без изобщо да е, получим някаква информация, обратна връзка на докладчиците в сянка, за да се уточни в крайна сметка какъв е избора ни. Благодаря. Отбелязваме си вашето изказване. Моето разбиране е малко по-различно от това, което току-що сподели колегата. Мисля, че трябва да гласуваме по тази изключително важна инициатива и доколкото знам ще проведем и дебат в пленарна зала, така че да дадем на всички членове на парламента възможност да изразят позицията си. Както отбелязахте, господин председател, можем единствено или да възразим на предложението, или да го приемем. Но доколкото знам, няма да бъде приета резолюция. Heard, Добре, благодаря ви. Мисля, че можем да се споразумеем за процедурата. Госпожо Лион? Съвсем набързо, да, действително с госпожа Флотро бяхме на това заседание. Мога само да потвърдя факта, че се разделихме с идеята, тя беше съвсем ясна, че трябва да се гласува да или не на предложението на докладчика, но това ще се към, към това гласуване ще присъединим някаква резолюция или декларация, която уточнява е, всички политически заключения около това споразумение и за условията, при които парламентаристите трябва да получават информация, за да имат възможността е, да се изразят няколко пъти и в тази асамблея е ставало дума за това и за съдържанието на подобни споразумения. Потвърждавам, че точно това се каза на заседанието и мисля, че това беше разбрано от господин Солър. Добре, отбелязваме си това но трябва наистина да възразя. Става дума за обичайна установена процедура. Можем да гласуваме или с за, или с против. Няма възможност за внасяне на предложения за изменения. Не смятам, че трябва да внасяме изменения в тази процедура. Можем да обсъдим въпроса на заседанието на координаторите ще вземем решение на заседанието на координаторите. Затова предлагам да продължим с работата по дневния ред. А що се отнася до предложението за провеждане на гласуване на 12 и 13 юли, ще проведем обсъждане. Нека сега продължим с точка 3 от дневния ред. Одобрение на протокола от заседанията от октомври, ноември, декември и март. Разполагате с проект на дневния ред в предоставените ви документи. Преди края на а, последното заседание ви обърнах внимание на това. Ако няма възражения, протоколите са приети. Tener la oportunidad de debatir las conclusiones de... заключения на съвета на Европейския съюз и всъщност приключване на Испанското председателство в областта на иммиграцията. Тук с нас е госпожа Терон, държавен секретар по иммиграцията и иммиграцията на Испанското правителство, което председателства Съюза. Госпожа Терон е добре позната в нашия парламент, защото е била депутат, мисля, 9 години. Благодари ми за присъствието и ще я помоля да ни запознае с това приключване на Испанското председателство. Госпожо Терон, имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, вярно, е, господин председател, аз съм свикнала да съм от другата страна на масата. Но във всеки случай е, много се радвам, че съм с вас, за да ви представя е, приключването на Испанското председателство. Сигурно спомняте изказването на господин Горбачо на 26 януари, когато той изложи нашата програма. Сега ще ви говоря за унази част от Исландското председателство, която е, е под е, моя отговорност, а именно миграцията. Искам да оценя Европейския пакт за е, бежанците и миграцията. Първата точка ще има четири точки. След това ще ви говоря за миграционната политика, която бе въведена през това полугодие, плана за миграция за непридружените малолетни и непълнолетни и заключенията, до които достигнахме по една тема, която продължихме от предишните председателства, а именно политиката спрямо иммигрантите в Европейския съюз. Вие знаете по-добре от мен, защото го преживявате, че това председателство започна с институционални трудности, бе белязано от началото, от е, трудностите на Европейския съюз, които можем да обобщим и да окачествим. Последния начин ставаше въпрос за едно кацане кацането след приемането на Лисабонския договор и влизането му в сила. Приземяването на Европейския съюз. По този начин започнахме председателството си с нова комисия, която влизаше в длъжността си, така че не можахме да започнем да работим незабавно. Наложи се да изчакаме известен период. Но, разбира се, това не ни накара да скръстим ръце, но все пак е важно да се отчете този момент. Нека да започна с Европейския пакт по иммиграцията и беженците. Става въпрос за документ, който е годишен доклад. Преглеждаш всичко това, което е сторено през годината. И този документ следва да сочи приоритетите за следващите 12 месеца. Това представлява първа оценка. И ние много се радваме, че този документ можа да бъде написан – В този годишен доклад се поставя отправната точка, констатират се усилията и се определят приоритетите за следващия период. Ще се съсредоточа именно върху тази последна точка. Какво ни казва този документ? Казва ни, че трябва да вървим категорично напред по посока на развиване на механизми за координация в областта на интеграцията и че трябва да разширим употребата на показателите. Ще се върна на този момент, когато ще ви говоря за конференцията в Сарагоса. Трябва да засилим Frontex, защото Frontex е едно прекрасно средство за работа. Установяваме в нашата държава, например, че има силно намаление на незаконното влизане на територията, което представлява риск само по себе си. И мисля, че по всички наши граници започна работа бюрото за подкрепа на дейностите в областта на, за бежанците. И целите в областта на миграцията трябва да бъдат в сърцевината на диалога, който провеждаме с третите страни. Мисля, че успяхме да постигнем важно споразумение в съвета. Знаете, че там е, нагласите са много различни според държавите, но мисля, че тази оценка на пакта може да бъде много полезна за парламента като един вид е, упражнение по прозрачност – което позволява да се проследява работата на съвета и да се оценява годишно какви са резултатите. Мисля, че това упражнение позволява също така именно прозрачността в планирането на бъдещите цели. Другия момент, другия пакет мерки, за който бих искала да говоря, е онзи, който засяга плана за иммиграция това, което ние наричаме законна иммиграция. На мен не ми харесва този термин, защото ми се струва, че така иначе политиката за иммиграция трябва да е законна. Всичко това, което е незаконно, просто е отвъд закона. Така че за това аз няма да говоря за законна на миграция, просто ще говоря за политика на иммиграция. Този план е приоритет за нас. Знаете добре, че не успяхме да постигнем онази прозрачност, която ни се искаше по повод директивата на сезонните работници. Например, знаете също, че комисията не можа да представи окончателни предложения. Затова ние съсоточихме всичките си усилия върху а, това а, единствено разрешение. Това защитихме и в съвета. Казахме, че този документ трябва да има широко поле за приложение, че трябва да има а, някаква референтна рамка за а, трудовите права на мигрантите. Мисля, че доста напреднахме в тази област, благодарение и на приноса на вашата комисия и на комисията по е, социалните въпроси на парламента. И исках да ви благодаря за прекрасното сътрудничество, което се установи между нас, възоснова на взаимното доверие и професионализма. Мисля, че именно това ни позволи е, да изградим основите, върху които е, работихме. Така иначе ще продължим да работим с е, Белгийското председателство, за да може директивата за е, единото разрешение да стане реалност. И ще предадем, разбира се, тази тема за следващото полугодие. Много държахме на плана за действие, отнасящ се до непридружените е, малолетни и непълнолетни. Става въпрос за предложение с е, различен е, засягащо различни потоци. От една страна потока на онези, които идват на територията, искат убежище, но и потока на онези, които идват с желанието да работят, защото понякога има деца, макар и на много ниска възраст, които се надяват да намерят работа е, на територията на Европа, въпреки че нашите норми не позволяват това. Искахме да се занимаем с тези е, две явления благод... чрез план на действие, основан на много ясни принципи. Става въпрос за следното. Трябва винаги да действаме в е, висшия интерес на детето. Планът предвижда три действия, три важни действия. Първо, предотвратяването на иммиграцията при условия на уязвимост. Нека да бъда по-точна. Не можем да допуснем насърчаването на малолетни и непълнолетни да преминават през моретата при изключително опасни условия, за да дойдат на територията на Европа. Или изобщо да пътуват при такива много опасни условия. Предвижда се, разбира се, приема на тези лица в сътрудничество с третите страни и в интерес на непълнолетното или малолетно дице семейното обединяване, т.е. едно сигурно завръщане, защитено и достойно завръщане в семейството. Този пакет от мерки се прилага по отделните случаи. Т.е. няма предварително решение по начина, по който трябва да се действа спрямо малолетното и непълнолетно лице. Предвижда се да се анализират случаите и да се действа според всяка ситуация. Според всяка ситуация следва да се вземе адаптирано решение винаги възоснова на принципа, свързан с върховния интерес на детето. Друга придобивка на Испанското председателство, и ние се гордеем с нея, са заключенията на Министерското съвещание в областта на интеграцията. Става въпрос за съвещание, проведено в Сарагоса, Отправната точка беше извършената работа от други председателства и други конференции, за да се консолидира предишната работа на министрите и на конференцията на министрите по такива важни въпроси. Председателя на вашата комисия присъстваше на тази конференция. Ние много се радвахме на неговото присъствие и мислим, че е, това е работа, която трябва да се продължи с комисията и с парламента. По повод на тази конференция ние се съоточихме върху е, първо понятието човешки капитал във връзка с стратегията за 2020 година. Тази стратегия ще изиграе много важна е, роля в областта на иммиграцията. Трябва да положим усилия за обучение, за да може да се включи този човешки капитал в нашите общества. Този човешки капитал е готов да живее в този свят на глобализация, света на 21 век. Така че ще продължим усилията в тази посока, в съгласие, разбира се, с стратегията 2020 и всички мерки, които са предвидени в стратегията. Втори момент – Искаме да се намесим в кварталите или в районите, в които има силно гъсто население на иммигранти. Население, което живее в проблематични райони, в бедни райони, където риска от социално изключване е много по-силен трябва да се опитаме да направим всичко възможно, да засилим и тяхното усещане за принадлежност към общността. Това са хора, които живеят при много сложни условия. Трети момент, който може би е най-непривлекателният от политическа гледна точка, но е много важен за нашите политици, е разработването на показатели, които да ни позволят измерването на програмите или на интеграционните политики, за да можем просто да ги оценяваме и то така, че те да са сравними, да можем да сравним действията, които се провеждат от различните държави членки. Пакет от показатели и разработване на такива системи за измерване вероятно трябва да се разработят, но може би прекалено е, са силни тези понятия. Но във всеки случай, заедно с комисията ще се опитаме да направим нещо, за да можем наистина да сравняваме онова, което се върши в различните държави членки. Мисля, че приоритетите и целите, които представихме пред вас в началото на Испанското председателство, а именно приоритетите на моето министерство, в много широка степен бяха постигнати. И мисля, че ще продължим по така очертания път. Това е пътя, по който ще продължи работа Белгийското председателство. Аз съм на ваше разположение, за да ми зададете въпроси, да споделите с мен е, вашите тревоги това ще ни позволи да се захрани е, работата в е, областта на тройката. Благодаря на госпожа Терон. Сега ще проведем обмен на мнения. Давам ви думата, ако искате да зададете въпроси. Кой иска да вземе думата? Сеньор Диас де Мера, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y gracias благодаря ви, господин председател. Много сърдечно благодаря на госпожа държавния секретар за информацията, която получихме от нея, в която тя се спря на много въпроси. Въпросите, които ще задам, до голяма степен получиха вече отговор. Във връзка с тези четири основни момента, на които вие се спрахте – а именно пакта, оценката на политиката по отношение на миграцията, интеграционните аспекти и непридружените малолетни. Ще добавя, може би, още един аспект, който заслужава внимание, според мен. Във връзка с непридружените малолетни, да, предложението, което вече е направено, е много важно. Въпросът е докъде сме стигнали по работата с това предложение. Вие говорихте за ясна подкрепа. Що се отнася до съответната директива, и нашият е, скъп приятел Алехандро Серкас е, също вече е подготвил текст по това досие. Но, е, както казах, би било интересно да чуем докъде сме стигнали в процеса на намиране на политическо решение. Ние знаем, че нещата са свързани и с Фронтекс. А това означава, че най-вече става дума за координиране на средствата, които могат да се предоставят от държавите членки и за умението ни да излизаме от кризи. Освен това, какво става с Frontex в момента? Говоря не за е, бъдещето през 2013 година, да кажем, но говоря за момента. Какво е това, е, което вие смятате, че би трябвало да се направи в непосредствена близост? Е, по отношение на Фронтекс. И освен това, конференцията на министрите в Сарагоса се занимаваха най-вече с въпроси на координацията, но това е въпрос от компетенциите на държавите членки. И мисля, че се намираме в една много сложна ситуация. Би трябвало да сме изключително солидарни. Когато става дума за интеграция, става дума и за солидарност, работа, училище, здравеопазване, жилище. Ето това са четирите основни параметъра, по които ще измерваме степента на интеграция. Още по-добре би било, ако можем да се похвалим и с една стройна административна процедура или производство, но е, инак е, не можем да оспорим предимството, преимуществото на националните компетенции тук. Да, това е от правомощията на националните държави. Това не е, е от правомощията на Европейския съюз. Това се казва и от Испанското председателство, но същевременно как да проявим нашата солидарност? И аз ви казах, е, работа училище или обучение, образование, жилище и здравеопазване. Това са основните моменти, по които трябва да проявяваме солидарност и да измерваме успехите. И така, госпожо държавен секретар, позволете ми още веднъж да ви благодаря за всичко това, което чухме във вашето експозе. Господин Мораяс, благодаря, господин председател. Приветствам от своя страна с добре дошла госпожа Терон в качеството си на координатор на нашата политическа група. Наистина научих много от изложението ви. А, доколкото разбирам, ви смущава терминът законна миграция. Не се притеснявайте в парламента, той също представлява проблем. Покрихте много широк брой от теми в изложението си, като се съсредоточихте по-скоро върху въпроси свързани с миграцията, а не толкова с убежището. Опоменахте редица проблеми. Ще се спра върху два-три от тях, които са от значение за нашата група. Единият проблем е свързан с правата на мигрантите. Те са от особено голямо значение, особено от гледна точка на пазара на труда но нашата група все още има проблем с правния обхват на съответната директива. би било добре да узнаем вашето становище по въпроса, какво е развитието на нещата в момента. Направихте много подробно изложение във връзка с непридружените малолетни и непълнолетни. Няма да се спирам върху това. Нека ви попитам за нещо друго. Към края на председателство, на испанското председателство, какво е развитието на нещата с пакета от мерки в областта на обежището? В момента сме изправени пред проблеми в взаимодействието си с съвета по отношение на обежището. Трябва сериозно да подходим към процедурите за приема и за настаняване. Знаем, че държавите членки са изправени пред затруднения в тази област. В парламента искаме да запазим пакета от мерки, в настоящата му редакция. Искаме обаче също така да се очертаят много ясни цели, точни времеви рамки и да получим гаранции от съвета за напредък по тази тема в бъдеще. И на последно място ще се спра върху интеграцията. В парламента водихме истинска битка в тази област. Интеграцията се разглежда като процес на регионално равнище, понякога и на национално. Нямаме или по-точно имаме в момента изрично правно основание за провеждане на процеси в областта на интеграцията. И според вас, възможно ли е, като се използват тези общи правни принципи, да се постигне напредък на ниво Европейски съюз в областта на интеграцията? В момента не се говори много за тази обща правна рамка в Европейския парламент. В навечерието на Белгийското председателство а, искам да изтъкна, че а, Белгия много сериозно се отнася към проблема с интеграцията, но какво е вашето мнение? В каква посока трябва да тръгнем в тази област? Благодаря ви, господин Музуки. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да приветствам с добре дошла госпожа министър Терон и да й благодаря за изложението й. Мисля, че ако трябва да разглеждаме конкретните резултати, постигнати от Испанското председателство в областта на миграцията през последните 6 месеца, то списъкът не е особено дълъг. Но според мен можем да извиним Испанското председателство поради следните две причини. Първо, през изминалите 6 месеца все още не разполагахме в началото с колегиум на комисарите. И в... на второ място трябва да се спомене и разработването на план за действие за изпълнение на стратегията от Стокхолм. Благодарение на този план много точно знаем в каква посока ще се движим през следващите 5 години. Разполагаме и с много точен времеви график. Ето защо ви поздравявам за приемането на този план за действие. Той е от особено голямо значение за работата на нашата комисия, но и за осигуряване на равнопоставеност на всички граждани на държавите членки. Нека сега премина към въпросите, които искам да ви задам като ще поставя акцент върху проблема с миграцията. Става дума за провеждането на политика, основаваща се на баланс между легалната и нелегалната миграция. Нашата политическа група проявява пълна готовност за активно участие в разработването на правни инструменти в областта на легалната миграция. Според нас обаче тази политика няма да се ползва с доверие, ако няма и достатъчно убедителна политика в областта на нелегалната миграция. С други думи, ако искаме да постигнем напредък в областта на легалната миграция, то същевременно трябва да създадем и съответните инструменти в областта на нелегалната. Защо? Ако се създадат възможности за легална миграция към Европейския съюз, то същевременно трябва да се пресекат всички възможности за нелегална миграция, независимо какъв е нейният източник. За тази цел трябва да засилим сътрудничеството си с Frontex и да сключим и споразумения за реадмисия с трети страни. Не можем да пренебрегваме важността на тези споразумения. Те покриват лица, които пребивават нелегално на територията на Европейския съюз и не се ползват с никакви права на международно ниво. Въпросът ми по тази тема е следния. Какво смята Испанското председателство в края на мандата си? във връзка с важността на постигането на баланс между мерките в областта на нелегалната и легалната миграция. Е, Още веднъж е, добре дошли на госпожа Терани Кози. Благодаря ви за всичко, което казахте до сега. Ще се концентрирам върху една конкретна тема. Е, тя е свързана с интеграцията и с основните права. Факт е, че трябва да проявим кораж е, е, и смелост, за да бъдем откровени при тези разисквания. Все повече е, гласове се чуват и като че ли така, има една склонност към стагматизация. Не бива в никакъв случай да ги осъждаме, естествено, но говоря и за конкретни. Да, е, но не бива и в е, никакъв случай да премълчаваме нещата. Става дума е, включително и за такива решения, които бяха свързани с фереджета или е, за братки, е, но все пак, е, като че ли имаме основание да говорим за един вид културен релативизъм в някои от страните. Все още е, нещата не са чак толкова страшни и опасни. Имам предвид най-вече така, количествените аспекти. Броят не е чак толкова голям. Е, в Каталония, например, проблемите е, се е, обсъждат. Понякога е, не става дума за истински и сериозни проблеми, но дискусията все още е в рамките на приемливото. Да. Но събелязваме и прояви на чиста дискриминация по отношение на жените, които носят бурки. Така че понякога се повдигат и, така да се каже, неверни обвинения и неоснователни обвинения в е, опити за дискриминация или за културен релативизъм. Но аз мисля, че ние все още сме в състояние при обстановката към момента да действаме превентивно за да предотвратим едно засилване на негативизма. Тоест става дума най-вече за това да упражним известно влияние, да упражним известен натиск, не толкова върху жените, които носят бурки, колкото върху останалите участници в дискусията. Госпожа Ламберт, благодаря ви. Радвам се, че сте тук сред нас. Искам да задам няколко въпроса във връзка с единното разрешително за престой. Нашият въпрос е каква ще бъде реалната добавена стойност на въвеждането на подобен инструмент от гледна точка на единната европейска политика в областта на миграцията. Към момента повечето държави искат да разполагат с голяма доза гъвкавост по отношение на този инструмент на единното разрешително за престой? Как това ще се отрази върху прилагането на общ подход в областта на миграцията? Разглеждаме също и въпроса за сътрудничество с Комисията по заетостта към Европейския парламент. И във връзка с това възниква въпроса доколко опасенията във връзка с работния пазар, демографската ситуация в Европейския съюз въздействат и върху дебатите в областта на миграцията. От части доводите, които ни се представят, са доста положителни от гледна точка на миграцията. Но като че ли представителите на пазара на труда в отделните държави по-скоро не са склонни да допускат лица отвън. По-скоро има стремеж към запазване на настоящата структура. И въпросът ми е доколко съответните министри на вътрешните работи и на заетостта в отделните държави членки могат да допринесат за или да въздействат върху изготвянето, разработването на общ европейски подход към миграционната политика. Госпожа Келер, преди повече от година беше прият нормативния текст за синята карта. Искам да знам какъв е напредъкът постигнат в държавите членки в тази област до момента. Прилага ли се този инструмент и ако отговорът е да, то колко души са се възползвали от синята карта до момента? Благодаря, госпожа Делили. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на госпожа държавния секретар за информацията за работата по време на Испанското председателство. Ценя особено високо някои от е, мислите, които тя изложи тук, както и целите, така както бяха формулирани. Трябва да добавя и подчертаната от нея необходимост да се засили Франтекс. Това е един централен европейски въпрос. Трябва да постигнем напредък по отношение на Европейския пакт за убежище и иммиграция. Когато казвам това, имам предвид е, подкрепата за европейския подход. Защото става дума за това да е, делим съвсем точно правата и задълженията в рамките на процеса на миграция. Става дума за права при законната иммиграция. Става дума и за солидарност, естествено, но и за правила и за непримиримост по отношение на незаконната, нерегламентираната иммиграция. Много се радвам, че чух е, госпожа държавния секретар да подчертава необходимостта от спазване на правата на човека, особено когато става дума за непридружени малолетни и непълнолетни да, има много случаи, в които това обаче не е така. А ние като европейски граждани не можем да допуснем тази категория хора да се третират така, както се третират и пълнолетните, възрастните това сама по себе си вече е неприемливо. Така че това бих казала по отношение на темата Благодаря, господин председател. Има ли проучване с неблагоприятното въздействие в отделни страни от недопускането на мигранти на пазара на труда. Става дума преди всичко за сектора на здравеопазването. Става дума също така и за необходимостта Великобритания да обучава служители в сектора на здравеопазването, така че те да работят в собствените си държави, а не за сметка на третия свят. Искам да се спра също така и върху а, военните действия в а, Ирак и Афганистан. В следствие от а, войните там беше предизвикан огромен поток от бежанци. Как ще се избегне това в бъдеще? Споменахте и термина човешки капитал, от който наистина буквално ме побиха тръпки тъй като а, той насочва вниманието по-скоро към а, мигрантите като а, работна сила, а не като човешки същества. Благодаря. Ще задам въпрос на португалски. Говорим за законна иммиграция и интеграция. Мисля, че в тази област тук в парламента винаги ще има различни мнения, различни нагласи, различни перспективи. Никога няма да има една единна политическа линия по повод е, тази тема, когато става въпрос за въвеждането на иммиграционни политики. Винаги ще има една по-репресивна линия, ще има придръж... придръжници на а, е, други по-открити е, политики. Аз защитавам по-откритата политика именно както голяма част от гражданското общество в Европа, струва ми се. Но онези, които предпочитат е, по-силната репресия, винаги, за съжаление, са пред останалите и са повече от останалите. Най-ефективният начин да се борим с незаконната иммиграция е да разполагаме с ефективни политики за законна интеграция. Когато казваме, че имаме нужда да засилваме репресията, според мен не предизвикваме вълна на доверие към нас, защото това е риск. Риск от непоследователна политика за законната миграция. Искам да продължа изказването на еди тук. Много голяма част от тези интеграционни политики са все пак европейски политики, въпреки че не носят този етикет. Аз мисля, че все пак отчасти са европейски политики, например тази за недискриминацията, но също защото най-удобното средство за тези политики е демокрацията. Не става въпрос само за училище, жилище и здравеопазване. Не съм съгласен тук. Става въпрос за участие и възможност за участие в обществото. И мисля, че в тази област именно европейските институции имат много важна роля. Дори да не могат да направят кой знае какво, все пак могат да бъдат поне на предния фронт, за да лансират такива политики, например изборните, избирателните права за мигрантите. Надявам се, че Испания ще бъде партньор на парламента като каже, че в крайна сметка мигрантите са наши граждани, ако започнат да участват пълноценно в обществото, например, участвайки в изборите. Сега ми се ще да поговорим малко за бежанците. Бежанците са много важна връзка между общността, от една страна, и миграционните общности. Всъщност Европа прави много малко в областта именно на, на реинсталирането. Мисля, че заедно с съвет и с комисията трябва да направим нещо. Какви са перспективите? Защото парламента вече е приел два такива доклада за реинтеграцията на тези бежанци, но искам да знам какви са намеренията, как трябва да се е, управлява прехода към Белгийското председателство. Ще се създаде ли някакво такова звено за реинтеграцията на бежанците в е, Европа? Ние не разполагаме с експертиза, не разполагаме с човешки ресурс за да решим съвсем простички проблеми, като например бюрократичните проблеми, които е, се повдигат в момента на, на установяването на бежанците. Понякога отнема цели две години преди те да могат да се установят, а това би могло да бъде сведено до две седмици. Мисля, че всички политически групи са съгласни е, и искат повече ефективност, но трябва да предложим някакъв пилотен проект в тази посока – за да можем да обвържем и общините, за да можем да поемем тези вълни нови бежанци и да могат предишните поколения всъщност да служат за връзка за приема на новите бежанци. Мисля, че ще трябва да се придружи тази идея, да подкрепим тази идея за пилотен проект. Има вече общини, които е, действат е, в е, тази област в установяването на беженците. Мисля, че точно това се случва във вашата страна. Мисля, че трябва да се създадат мрежи. За това предлагаме този пилотен проект. Благодаря. Grazie, Presidente. Грация, президента, сеньора. Благодаря ви, господин председател. Казва господин Яколино. Госпожо държавен секретар, един съвсем кратък въпрос. Но преди това да ви благодаря и аз за експозето и за информацията, която ни предоставихте, която бе съвсем ясна, особено във връзка с директивата, която предстои да приемем една съвсем конкретна тема и е, една тема, която е свързана с практиката, именно законната и незаконната иммиграция. Въпросът, който ще ви задам, е, бе засегнат вече тук от някой от колегите. Става дума за разрешенията за пребиваване на сезонни работници. Работници от трети страни. Наистина ли смятате, че това е така, шанс за тези хора? Господин Кирк благодаря господин председател. Съжалявам, че не присъствах на експозето на госпожа министъра още от самото му начало. Въпросът ми е свързан на не толкова с начина по който процедираме с иммигрантите и жертвите на трафик на хора, а с отношенията ни с трети страни, които в една голяма част от случаите са отговорни за подобни движения на хора. Имам предвид държави на територията на Северна и Западна Африка – във връзка с това бих искал да знам какви действия са предприяти от Испанското председателство по отношение на тези държави, какви действия са предприяти за изясняване, че те са източникът на подобни проблеми и трябва да понесат последствията от това. Последствието от подобни проблеми е, че държави, които са в периферията на Европейския съюз, са изправени пред много тежки затруднения, за чието преодоляване не може да им помогне дори Фронтекс. Благодаря, господин председател, казва госпожа Боскорт. Два въпроса ще задам. Вчера имахме изслушване с госпожа Рейдинг. Ставаше дума за хартата за основните права и за някои предложения във връзка с прегледа на хартата. Това е въпрос, който засяга не само комисията, но и Европейския парламент и другите институции. Затова питам сега вас, като представител на Испанското председателство, имате ли някакви предложения за това как трябва да се процедира от страна на съвета по-нататък? От тук нататък и още нещо. Във връзка с Турция преди няколко месеца разговаряхме за визовия режим, особено за визите за бизнесмени, за учещи. Междувременно случило ли се нещо? Има ли някакви конкретни мерки в това отношение, конкретни стъпки? И така, госпожо Лопес, госпожо Терони Кози, бихте ли отговорили сега на всички тези въпроси, които ви бяха зададени? Благодаря ви, господин председател. Първо ще отговаря на въпроса на господин Ромео и Рау и Ромева. Въпросът не беше свързан точно с програмата на съвета, но аз смятам, че темата е важна. Тема, по която сме работили и ние в Испания на национално равнище. На общо европейско равнище едва ли може да се постигне обща позиция. Но в Испания бе обсъден днес един проект, внесен от една от парламентарните групи. Предложението е за забрана на е, бурките в Испания. Парламентарните е, групи от своя страна е, внесоха различни альтернативни предложения, които бих могла да приема. Като в тези альтернативни е, проекти се отрича всяка форма на дискриминация, включително и забраната е, на жените да носят е, бурка, като се подчертава че в никакъв случай жените не бива да се поощряват, но се предлагат альтернативни мерки. Едно засилено сътрудничество с мисулманската общност, така че тя да не се чувства застрашена. Като ми си мисля, че е, една подобна практика би могла да намери своето място, най-вече в страните, които до този момент не са поддържали е, по-тесни контакти и сътрудничество с е, мусулманските общности на тяхната територия. Но при всички положения става дума за е, е равни права на всички общности в една държава за е, зачитане на техните права, включително и правото на образование, на жилище, на здравеопазване, е, на работа и е, равни права за половете. Подчертава се, и аз бих желал да го подчертая, че нашият правен ред изключва всички форми на дискриминация на хората изобщо и на жените. Има редица правни разпоредби, които бяха приети в Испания в последно време, които забраняват всякаква форма на насилие на основата на пола или на дискриминация на основата на пола. Това е нещо, което сега вече на практика трябва да осъществим. Ние желаем е, да създаваме не специални закони е, във връзка с е, практиката на съжителство с мусулманската общност, но желаем на основата на съществуващите закони да променим практиката в нашите страни. Сега позволете ми да се спра на въпроса, който бе зададен към мен в качеството си на представител на Испанското председателство. Ще се опитам да отговаря сега на всички останали въпроси. Ако пропусна в отговора си нещо, ще трябва да ме подсетите. Бе зададен въпроса за това как е, е, конкретно ще изглежда този план за малолетни и непълнолетни без придружители. Това е план, който е, на съвета на министрите на вътрешните работи е, в Люксембург миналата седмица бе вече гласуван, бе прият има редица точки, има редица мерки, които са включени в този план, свързани с превенцията, с е, взаимоотношенията с трети държави, с обмена на най-добри практики, с е, така стремежа към хармонизация най-вече в е, отношението ни към децата, към малолетни и непълнолетни безпридружители. Това е план, който сега вече трябва да започне да се изпълнява от комисията и от държавите членки. По темата Frontex. Мисля, че не става дума толкова за това да разпишем нови компетенции, нови правомощия на Frontex. Фронтекс е, трябва да заработи ефективно, пълноценно в рамките на наличните компетенции. Имам предвид най-вече контрола е, върху на границите. Министра на вътрешните работи, е, като представител на Испанското председателство, утре ще има възможност да разисква всички тези аспекти с вас и мисля, че трябва да му зададете отново този въпрос. А сега нека да се спрем на темата интеграция. Господин товариш вече спомена за това, че в договора за Европейския съюз е създадена правната основа за напредък в областта на интеграцията. Не става дума за политика на междуправителствено равнище. Става дума за политика за област, в която Европейския съюз вече има правомощия. Чрез Лисабонския договор ние всъщност променихме правното основание в този смисъл. Така че можем да развиваме вече европейска интеграционна политика. Да, рамката, която вие очертахте, е, задавайки този въпрос, е, е приемлива. Аз мога да я подкрепя. Става дума най-вече за правни мерки, за правни действия. Но преди това трябва да установим за нас кои са наистина най-добрите практики в това отношение, е, кои са най-напредналите държави. Господин Моралес е, сам го спомена. Интеграцията е една тема, в която се преплитат аспекти от различни европейски политики. И освен това, е, разнообразието от е, национални стратегии и подходи е огромно. Да, Става дума не за това да поощряваме нова вълна от иммигранти, но става дума за това как точно ще се приемат иммигрантите и освен това какви ще бъдат условията най-вече за, то, за хората, които от години, независимо от това с какъв статут пребивават на наша територия, са тук в Европейския съюз. Важното е да е, продължим е, да работим на равнище министри по темата интеграция. В Сарагоса вече започна е, една такава дискусия на равнище министри. Започнахме да обсъждаме и конкретни отделни мерки, но при всички положения основният принцип е да не се допуска дискриминация на определени групи и тук в рамките на нашия европейски е, модел за развитие на обществото ние трябва отново да наложим принципа за солидарност. Е, господин Босутио, госпожа Анжелини изразиха известни опасения. Това е напълно разбираемо, да. Направихме много в борбата срещу незаконната иммиграция. Направихме много, за да наложим нашата политика по отношение на миграцията. През изминалите години Европейският съюз имаше проблеми, но тези проблеми, е, тези масивни вълни от иммигранти ни накараха всъщност да е, заработим много сериозно и много задълбочено по темата и да постигнем известен напредък по теми, които е, от десетина, ако не и повече години, са поставени на дневен ред, но някакси се си изтласкваха от други теми. И може да се каже, че така, опитвахме се да създаваме и е, механизми, общностни механизми и същевременно е, по отношение на интеграцията и същевременно се опитвахме да ограничим незаконната иммиграция. Много трудно, много сложна е тази борба с незаконната иммиграция. Всички ние знаем каква е правната рамка и естествено е, тук трябва да знаем, че е, компетенциите на националните държави трябва да се отчитат при всички положения. Но от друга страна вече имаме по отношение на интеграцията Лисабонския договор, който ни дава основата за е, съвместни действия на европейско равнище. Mm все още изчакваме е, комисията да внесе конкретно предложение за регламент за едно комбинирано разрешение, което да включва най-вече и възможността за работа, както и някои от вас подчертаха, става дума за хора, които живеят при много трудни условия, за хора, които са е, особено уязвими и които трудно намират работа. Ние в Испания имаме Министерство на труда и интеграцията, така че това е рамката. Естествено, не само институционалната рамка, но и законовата рамка трябва да съществува. Но от друга страна имате пазара на труда с неговата специфика. И е, условията на този пазар се менят в зависимост от сезоните. От тук вече е, нали, и сезонните работници. Но както ви казах, е, трябва в рамките на един конкретен проект, на конкретно предложение, да се съберат отделните елементи. Това е като пъзъл, за да създадем някаква европейска правна основа. Да, е, за сега се говори за проект за директива за комбинираното разрешение за работа. Е, Александро Серка всъщност изкова това понятие, но е, не знае дали то така ще остане. Във всеки случай до този момент се приема в общи линии и това понятие. Директивата при всички положения трябва да бъде завършена и да бъде прията. Това е нашето мнение. Надяваме се, че съветът е, ще одобри проекта. Е, обхватът не би трябвало да бъде твърде голям, обхвата на директивата. Но също времено, нека съвсем деликатно и внимателно да се изразя, по възможност обхватът не би трябвало да бъде рестриктивен, т.е. да не дава и прекалено много възможности за ограничения от страна на съвета. Надяваме се във всеки случай, че Белгийското председателство ще продължи работата по проекта за тази директива. За нас темата е особено важна. Ние сме убедени, че директивата ще ни помогне да създадем европейската а, рамка, правна рамка за социално включване, за интеграция на е, иммигрантите и в повечето случаи става дума за економически иммигранти. Това трябва да си да се знае и да си го казваме. Да. Също но съвета е, е, анализира и ситуацията по отношение на синята карта, събират се данни за начина по който функционират нещата и се надявам скоро да има и крайен резултат от това проучване. Да. Няколко бяха въпросите за синята карта. Като при един от въпросите конкретно ставаше дума за медицински работници или така, работещите в здравеопазването, лекари, медицински сестри. Синята карта засяга не само тази категория специалисти, но по отношение на синята карта трябва да кажа, че в никакъв случай това не бива да бъде така да се каже еднопосочната улица, която да води хората към Европа трябва да а, си осигурим възможността за циркулиране на притежателите на синя карта. Тоест, страните, които изпращат економически иммигранти към Европа с или без синя карта, трябва да поемат своята част от отговорността и да знаят, че в един миг тези хора ще се приберат от дома и те ще трябва всъщност да участват активно в това връщане на специалистите в страната на происход. По отношение на реадмисията имаме програма, малтийска програма, Държавите членки не бяха особено великодушни в това отношение, но трябва да се опитаме да проявим солидарност, когато уреждаме въпросите на реадмисията. Трябва да си даваме сметка, че имаме определени задължения. По отношение на третите държави, Естествено, че става дума за държави в е, зони с конфликти. И това са най-вече е, хора от граждани на страни от Северна и Южна Африка, които съставляват преобладаващата част от е, иммигрантския поток. Ние бихме могли да Постигнем много по-голямо подобрение, ако задълбочим диалога с страните на происход. Следващата седмица ще бъда в Марокко като представител на Европейския съюз на съвета. И аз ще представя вижданията на Европейския съюз в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо държавен секретар, за вашето участие, за изложението и за отговорите. Ако няма други въпроси, ако няма други желаящи да се изкажат, ще благодарим на госпожа държавния секретар и ще продължим с следващите точки от дневния ред.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 Señoras, señores. Колеги, дами и господа. If you please take your... Моля ви да вземете. We get restarted. Моля да заемете местата си, нека започнем. Както обикновено, предстои ни доста работа. Така че е по-добре да започнем още сега. Точка 5 от дневния ред. Контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на комисията. По тази точка е предвидено гласуване на доклада относно предложението на комисията за контрол от страна на държавите членки върху упражняване на изпълнителните правомощи от страна на комисията. Този контрол е уреден в член 290 и 291 от договора за функционирането на Европейския съюз. Става дума за използваната до този момент процедура за комитология. Както знаете, тя бе премахната съгласно новите разпоредби, съдържащи се в Лисабонския договор. Във връзка с това бе съставен доклад, по който са внесени три предложения за изменения. В качеството си на докладчик предлагам да гласуваме тези три изменения анблок. Екземпляр от проектостановището ви бе предоставен предварително. Виждате, че са внесени три изменения. Едното се отнася до препратката към е, Хартата на основните права на Европейския съюз. Второто се отнася до пространството на свобода, сигурност и правосъдие. А третото изрично се отна... упоменава необходимостта за включване на подготовителен текст в разпоредбите относно прозрачността. Става дума за документите, предвидени по регламент 1041 от 2001 година. Преди да преминем към гласуването, нека ви дам възможност да вземете отношение. Господин Босути, ЕНП би искала да не гласуваме измененията анблок. блок. А, господин председател, съветът е внесъл своето предложение и същевременно имаме доклад внесен от групата на председателството. Какво означава това? Can you repeat your question? Бихте ли повторили въпроса си? Господин председател, бих искала да знае как, кои са приятелите на групата на председателството, защото а, имаме едно предложение, подписано от съвета на министрите, но времено тук е написано и доклад от името на групата на приятелите на председателството. И за втората група на приятелите на председателството ми е думата. Какво означава това? Коя е тази група? Госпожа Зомер, току-що ми докладваха, че става дума за работна група, създадена в рамките на съвета под това име група на приятелите на председателството. Тази работна група вече извършва дейността си от известно време. Току-що научих за съществуването на група с такова наименование. Да, понякога се случват такива неща. Председателството, например, да има приятели. Не искам да протакам процедурата, господин председател, но според мен е прекрасно, че председателството има кръг от приятели. Мисля, че и ние трябва по-приятелски да се отнасяме към председателството. Да, може би трябва да създадем група на приятели на председателите на Европейския парламент. Нека преминем към гласуване. Господин Босоти, вие предложихте да гласуваме измененията по-отделно. И така и ще направим. Всички ли разполагат с карти за електронно гласуване? да направим ли тест. Ще направим пробно гласуване, за да видим дали системата работи. Преминаваме към гласуване. Now we open the vote. Режим на гласуване. Първо ще гласуваме пробно. Край на гласуването. Okay. Then we're voting on a... Системата функционира и така гласуваме изменение номер едно. И председателят се поправя. Номер 3. Now, now we go for a real vote, okay? Така, сега ще пристъпим към същинското гласуване. Изменение едно. Uh, Господин председател, изменение едно се отнася до преамбюла, а обикновено първо гласуваме измененията на, по същинския текст, т.е. Трябва да започнем първо с 2 и 3, а най-накрая да гласуваме едно. Добре, режим на гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. Now it's 41, 41 plus, 1 minus, so the amendment is adopted. We go now. Изменението се приема. Сега ще проведем втория кръг на гласуването. Изменение 3. Режим на гласуване. Okay. Okay. The vote is closed. Край на гласуването. Plus 25 minus 18, so the amendment is adopted. Изменението се приема. И сега ще гласуваме по изменението по преамбюла. Режим на гласуване. Now the vote is closed. Край на гласуването. Okay. Two minus. The amendment is adopted. Изменението се приема. Благодаря ви. Final vote. final vote. И окончателно гласуване. Режим на гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. И още не, всъщност. Край на гласуването. Изменението се приема. Благодаря ви. Uh, The, uh, Преминаваме към точка 6. Споразумение между Европейския съюз и Япония за правна взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. Uh, На лице е споразумение, което представлява основание за бъдещо сътрудничество между Европейския съюз и Япония в тази област съгласно член 218 от договора за функционирането на Европейския съюз, окончателното сключване на подобно споразумение изисква съгласие от страна на Европейския съюз. Давам думата на докладчика по тази точка, господин Салваторе Яколино, който ще ви представи проекто доклада. И ако няма възражения, с оглед на това, че не са внесени и изменения, можем да пристъпим към гласуване. Господин Яколин. Президента. Благодаря, господин председател. Става въпрос за първото споразумение между Европейския съюз и Япония – Така че можем да го наречем историческо. Това е процедура започнала през февруари 2009, когато съвета разреши започването на преговорите с цел приемане на споразумение, по-късно ратифицирано от съвета на 30 ноември 2009. Този текст уточнява подробностите на на правната взаимопомощ между Съюза и Япония и се въвеждат цяла протекция от мерки за защита на лицето, мерки, които не съществуват в други споразумения, сключени от Европейския съюз. Много говорихме по въпода, защото този въпрос е много важен. за да могат текстовете да бъдат законосъобразни. Преводът представлява изключително е, положителен елемент в случая. Предвиждат се мерки като е, видеоконференции, като получаването на е, документи, като получаването на банкови извлечения от банкови сметки. Става въпрос за елементи от доказателствен материал, които могат да бъдат предоставени. Всички основания за отказ също са уредени в текста. Става въпрос за е, сигурността, обществения ред и суверенитета на държавите. Друг важен елемент е информацията от банковите сметки, е, разпоредбите във връзка с е, друг доказателствен материал, които се считат за поверителни също са важен елемент от споразумението. Споразумението може да влезе в сила според желанието на държавите. Япония е една от е, световните економически сили, така че това споразумение се възприема много благоприятно от е, японските власти. И от европейските власти, защото то предвижда адекватно равнище на защита. Искам да благодаря на секретарията за проявеното сътрудничество, за готовността му да работи с нас. Става въпрос за текст, който, по мое мнение, не повдига никакво затруднение и никакъв проблем. Текстът е достатъчно ясен, лесно се чете, съставен е от отделни членове, които са лесно разбираеми. Това определено не е без значение, когато ще трябва да се прилага споразумението. Благодаря ви. Благодаря на господин Николин. Благодаря, господин Николино. Не са внесени изменения, няма възражения и доколкото виждам няма желаящи да вземат думата, така че можем да пристъпим към гласуване. Или не, господин Пейц. Господин председател, Споменахте, че няма възражения. Позволете ми обаче да възразя по една точка. Споразумението се основава на договора от Лисабон, съгласно който Европейският съюз има право от своя име да сключва договори и споразумения. Според мен това право е напълно незаконосъобразно, тъй като не дава право на гражданите на Европейския съюз да изкажат своето становище. И една много голяма част от разпоредбите в договора от Лисабонна не бяха подложени на референдум в предмет на референдум в държавите членки. Ето защо и проистичащите от тях правомощия са напълно незаконосъобразни. Благодаря, колега. Ще вземем предвид възражението ви, но то няма да се отрази върху провеждането на гласуването ни. Трябва да имаме предвид, че договорът от Лисабон е влязал в сила и е обвързващ за всички държави членки на Съюза. Той предоставя правомощия на Европейския съюз във връзка с включването на международни договори, както с, с други държави по света. И според мен трябва да вземем предвид тези правомощия, особено що се отнася до такива важни области, като съдебното сътрудничество и сътрудничеството по наказателно-правни въпроси. Нека сега преминем към гласуване. Режим на гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. 39 за, 2 против. Докладът се приема. Благодаря ви за свършената работа, господин Яколино. Vote. Final vote. Трябва да проведем още едно гласуване, крайното гласуване, режим на гласуване. Now the vote is closed. Край на гласуването. Резултатът е същият. Докладът се приема. Преминаваме към точка 7. Агенция за оперативното управление на широко мащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Докладчик по тази точка е господин Карлос Коейо. Бих ви помолил да запазите тишина, така че да можем да продължим работа. Целта на тази точка е да разгледаме проекто доклада, както и да представим становището на правната служба на Европейския парламент. Трябва да вземем и решение за крайния срок за внасяне на измененията. И така, през следващите няколко минути господин Коейо ще представи проекто доклада си за изменения в предложението за създаване на агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. След това представителят на правната служба на парламента ще се спре върху следния въпрос. Правната служба бе запитана дали създаването на Агенция за оперативното управление на ШИС-2, ВИС и Евродак ще трябва да се основава на един или повече правни инструменти. Причината за това запитване бе, че има редица държави членки, които не участват в системите, които упоменах току-що. Испанското председателство също може да направи коментари по този въпрос. Както казах, ще дадем думата на представителите на комисията, ако желаят да се включат, както и на колеги, членове на комисията. Господин Коейо, имате думата. Господин председател, имаме следния проблем и то – съществен правен проблем във връзка с доклада. До този момент а, бе проведена среща на председателството с правната служба на съвета. Пред проблем са изправени Обединеното кралство и Ирландия. Тази среща все още се провежда. Вероятно ще приключи в 11.15 и според мен е добре да изчакаме представителите на правната служба да приключат със срещата и да се присъединят към нас, иначе няма да могат да ни отговорят на въпросите. Добре. Съгласен съм да отложим обсъждането по тази точка. Предлагам да отложим обсъждането с 15 минути и след това ще видим как ще процедираме. И така ще се видим отново след 15 минути. Благодаря.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

Dear colleagues, uh, Скъпи колеги, мисля, че е време да продължим работа. Моля, заемете местата си. We have uh, on the point seven Точка 7 от дневния ред. Агенция за оперативното управление на широко мащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Както председателят вече съобщи, първо ще дадем думата на колегата ни господин Карлос Куелио, който ще ви представи проекто доклада по точка 7. След това ще изслушаме представителите на правната служба на парламента във връзка с поставения от нас въпрос – а именно дали създаването на подобна агенция за управлението на ШИС-2, ВИС и Евродак ще трябва да се основава на един правен инструмент или няколко такива инструмента. След това ще дадем думата на представител на Испанското председателство за коментар. И накрая ще изслушаме и представителите на комисията, ако желаят да вземат отношение след което ще имате възможност за дискусия. Господин Коелю, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Има два проблема, свързани с тази агенция. Правен проблем и проблем по същество. Мисля, че трябва да обсъдим тези въпроси отделно, за да не се изгубим в детайлите. Предлагам ви сега непосредствено да дадем дума на правната служба на парламента, да изслушаме отговора на съвета и на комисията, ако тя желая да вземе отношение. Защо предлагам да процедираме така? Защото имаме съмнения относно предложението на комисията за създаването на една агенция. Тази агенция ще управлява различни системи, в които държавите членки участват в различна степен. Така, например, Обединеното кралство не участва в ВИС, само в известна степен, много малка степен участва в ШИС, както и в Евродак. С други думи, Изправени сме пред съществен правен проблем във връзка с приемането на изменения към предложението за този регламент. И така за това предлагам първо да изслушаме правната служба на парламента, да изслушаме съвета и комисията и едва след това да ви представя доклада си. Благодаря, господин Коелю. Ще помолим тогава представителите на правната служба да се опитат да отговорят на повдигнатите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да представим мнението на правната служба във връзка с предложението на комисията за създаване на агенция, която ще отговаря за оперативното управление на следните три системи 6.2, ВИС и Евродак. Както също спомена докладчикът, тези три системи се основават на сложна правна рамка, тъй като не всички държави членки участват в тях или участват в тях в различна степен. Обединеното кралство участва в Евродак, но само от части в ШИС-2 и изобщо не участва в ВИС. Това зависи от това доколко Обединеното кралство е приело разпоредбите на шенгенското законодателство. Вашият въпрос беше дали създаването на тази агенция трябва да се основава на един или повече правни инструмента. Становището на Съда на Европейския съюз е, че Обединеното кралство няма да участва в съставянето на регламента относно дейността на агенцията Frontex основанието на Съда на Европейския съюз е, че Обединеното кралство не се е присъединило към тази част от шенгенското законодателство, частта уреждаща контрола на границите. С други думи, първо Обединеното кралство трябва да приеме унази част от шенгенското законодателство, по която се предприема дадена мярка. За тази цел комисията предвижда в преамбюла редица точки, които предвиждат изключения за Обединеното кралство и Ирландия. Давам ви за пример точка 23 от преамбюла, съгласно която Обединеното кралство не участва в приемането на регламента по тази точка. Същият е проблемът с Ирландия. Или Ирландия и Обединеното кралство ще участват в приемането на регламента като цяло или не. Не е достатъчно да се посочват а, точки в а, преамбюла, в които да им се дава частична възможност за участие или неучастие. Затова трябва да направим изменения в предложението, така че да се изясни участието на Ирландия и Обединеното кралство – Едно решение, с което няма да са свързани правни проблеми, е да се приемат различни правни инструменти, но за тази цел ни е необходимо съгласие на политическо ниво. Доколкото знам, съветът предлага и свое решение, но ще дам възможност на неговите представители да разяснят какво е то. Благодаря ви. Нека изслушаме представителите на Испанското председателство. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря ви, госпожо председател. От изказването на правната служба на парламента вече сигурно сте разбрали, че въпросът никак не е лесен. Имаше много събрания на тази тема и темата действително повдигна сериозна загриженост. Ние дойдохме закъснение, точно защото разглеждахме въпроса с засегнатите държави и членки, бъдещото председателство и правната служба на съвета. Сега, аз не се чувствам непременно оправомощен. Затова с ваше разрешение ще ви предложа представител на Генералния секретарят на съвета да изложи позицията на съвета. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря ви за възможността да представим решението, което обмисляхме на ниво съвет. Съгласни сме с позицията на Европейския парламент, именно, че има известни осложнения във връзка с участието на Ирландия и Обединеното кралство в приемането на предложение за регламент за въпросните агенции. Има проблем с тяхното участие в приемането на този регламент като цяло, както сподели правната служба. Според нас също Предложението трябва да бъде разделено на няколко части. Установихме обаче, че това е много трудно поради редица причини, в това число и практически такива. Но както поясни правната служба на парламента, в крайна сметка решението трябва да се вземе на политическо ниво. Обмисляхме как най-добре да решим проблема без да разделяме предложението на отделни части. И във връзка с това се позоваваме на член 4 от протокола към шенгенското законодателство. Съгласно този член 4, Обединеното кралство и Ирландия могат по всяко време да изискат участие, присъединяване към разпоредбите на шенгенското законодателство, било то частично или като цяло. И във връзка с разпоредбите на член 4 смятаме, че би било възможно, тъй като става дума за много аналогичен казус, във връзка с частичното или цялостното участие или неучастие на Обединеното кралство и Ирландия. Тези две държави да изискат присъединяване към предложението на основание на член 4 от Шенгенския протокол. След това съветът трябва да вземе решение за тяхното участие или неучастие с единодушие. Нека да поясня. Съветът в случая ще вземе решение подобно на а, решението по регламент 1365. В а, този случай Обединеното кралство а, и Ирландия също поискаха да се присъединят, да приемат частично разпоредбите на шенгенското законодателство. Беше им дадено разрешение за това. Паралелно, Подобно ще процедираме и при този случай, т.е. Обединеното кралство и Великобритания ще могат да се присъединят към регла... предложението за регламент за въпросните агенции като цяло включително и по отношение на онези части от текста, които не приемат. Към момента и двете държави са склонни да възприемат това решение. Обединеното кралство ще представи своето искане за участие в приемането на регламента като цяло пред съвета, а Ирландия от своя страна все още обмисля тази възможност. След като получим това искане или от едната, или и от двете държави, то съветът ще вземе съответното решение. Това ще бъде решение за разрешаване на двете държави да участват в приемането на регламента като цяло. Така ще решим проблема без да трябва да разделяме предложението на отделни части. Ще бъде прият и преамбюлът, киран към новата ситуация и като цяло ще избегнем проблема, който възниква във връзка с съдебната практика на Европейския съд. Благодаря. Комисията би ли желала да вземе отношение? Да. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Според мен сме изправени пред ситуация, в която сме постигнали споразумение по основополагащите факти и хипотези, но не знаем как точно да подходим към тях. Подобно на правната служба на парламента и на съвета, комисията признава, че сме изправени пред много сложен проблем. Предстои приемането на така наречения хибриден акт. Въпреки това съществуват подобни прецеденти с приемането на хибридни актове – ето защо комисията смята, че като се вземат предвид всички елементи на текста, е възможно той да бъде запазен в своята цялост, като разбира се се направят съответните промени. Тези промени ще вземат предвид различното ниво на участие на държавите членки във въпросните системи. Като цяло комисията също смята, че не трябва да разделяме текста. Защо? Първо, ако направим това, то това ще бъде в разрез с а, духа на Лисабонския договор, с а, промените, които а, той внася в законодателната процедура. Освен това, трябва да подходим много прагматично към последиците от разделянето на текста. Дори и да разделим текста, ще продължим да сме изправени пред хибриден акт. Дори и да направим това разделение, т.е да отделим ШИС-2 от ВИС и Евродак, все още ще бъдем изправени пред проблем във връзка с ШИС-2. Това е така, защото държавите в различна степен участват в тази система, за разлика от ВИС и Евродак. Комисията предлага да бъде представен единен текст. Това има своите предимства. На първо място предимства свързани с формулировките. В тази връзка бих ви препоръчал по-подробно да прочетете член 24 и 25 от преамбюла Там формулировката е много важна, а именно, че Ирландия и Великобритания няма да участват в приемането на регламента, но до степен, в която и така нататък. Тоест има известно ограничение. Освен това, трябва да споменем и необходимостта от справедливост. Както Великобритания, така и Ирландия и Дания финансират, ще финансират дейността на агенцията, която ще управлява тези системи. И поради това те трябва да оказват известно въздействие върху нейната дейност, трябва да участват в вземането на решения, дори и да не участват в някои от системите, които тази агенция ще управлява. Според нас трябва да се намери конструктивно решение на тази сложна ситуация. Доколкото разбираме, има ново развитие на нещата във връзка с позицията на Обединеното кралство и Ирландия. И ще видим как заедно с парламента и съвета ще намерим решение на проблема. Благодаря ви, Карлос, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на правната служба на парламента за яснотата, с която изложиха становището си. На ниво съвет явно е намерено решение или поне така се надявам на правния проблем – така че да можем да приемем и доклада за създаване на агенцията. Предлагам да определим 12 юли като крайен срок за внасяне на изменения. Доколкото знам, докладът ми вече е преведен на всички официални езици на Европейския съюз. Позволете ми да се спра върху основните елементи от доклада. Първо, защо е необходимо създаването на такава агенция? Защото към момента няма друго решение, както и защото парламентът вече официално е отправил искане за създаването й. Според нас, компетенцията по управлението на тези системи не трябва да бъде вменена на Европейската комисия. Но според нас изпълнителната агенция не е решение. Защо? Защото парламентът не може да управлява, демокра... да упражнява демократичните си правомощия. Така както би ги управлявал, упражнявал, ако се създаде агенция на европейско ниво. На второ място става дума за управлението на системите. Ако тази Европейска агенция ще отговаря за нови системи в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение с участието на парламента и съвета, то трябва ясно да визираме тази възможност в текста на регламента. На трето място трябва да изясним целите и задачите на агенцията. Четвърто, пилотни проекти. Би било целесообразно да изработим правила за да предотвратим разширяването де-факто на правомощията на агенцията – затова представих а, изменения с цел справяне с този проблем. Следващият пети въпрос е свързан с седалището на агенцията. Имаме две предложения, едното от Естония и другото от Франция. От правна гледна точка парламентът има право да вземе решение наравно с съвета. Това е така, защото регламентът ще бъде прият в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения. От друга страна, традиционно подобни решения се вземат от съвета. Няма да се противопоставим на това, при положение, че съветът ни представи един добър вариант. Смятаме обаче, че трябва да поставим някои условия така че съветът да може да вземе доброто решение. Във връзка с това предлагам редица изменения. И смятам, че трябва добре да формулираме тези условия, за които говорих. На шесто място ще опомена комуникацията и инфраструктурата. Не съм против възлагането на дейности на външни изпълнители, но трябва да заложим условия за извършването на такава дейност. Трябва да очертаем условията, на които трябва да отговарят външните изпълнители. Седмо, членове на управителния съвет и право на глас. Всички осъзнаваме, че в момента по различните системи има и различен обхват на правото на глас. Ако дадена държава не е обвързана от някакъв правен инструмент, то тя няма, не би трябвало да има право на достъп до класифицирана информация, право на участие в дискусиите и право на глас. Предоставянето на право на глас трябва да е в съответствие и с нивото на участие в системите от страна на държавите членки. Във връзка с това смятаме, че председателят на агенцията трябва да бъде избиран – от онези държави, които изцяло участват в въпросните системи. Той не трябва да бъде излъчван от държави, които участват в системите само от части или участват само в една система. Последната осма точка – демократичен надзор и защита на данните – по тази точка предложих няколко изменения, целящи повишаване нивото на защита на данните и подобряване на демократичния надзор. А до 12 юли колегите ми ще имат възможност също да представят своите предложения за изменения, така че след лятната вакансия през септември да преминем към гласуване. Благодаря, господин Коелио. Мисля, че бяхте много ясен. Сега можем да пристъпим към дискусия. Получих а, две заявки за изказване. Първо от господин Албрехт и след това от госпожа Латфелд. Господин Албрехт, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Коелио за доклада. Наистина оценявам а, добрите ви изменения, въпреки че съм критично настроен спрямо създаването на централизирана инфраструктура за управление на подобни информационни системи. Позволете ми да изтъкна, че приемането на разпоредби, целящи постигането на оперативна съвместимост между подобни бази данни, е наистина от основно значение, в това число и за бъдещата работа на парламента. В момента действаме под принудата на обстоятелствата, но не трябва да се окаже така, че да се лишим от възможността да създадем подобна инфраструктура, основаваща се на оперативна съвместимост. На ниво Европейски парламент осъзнаваме какви са опасностите, свързани с оперативната съвместимост. Много е важно да се осигури защита на данните, а създаването на инфраструктура, основаваща се на оперативна съвместимост, може да се окаже заплаха за защитата на данните. Благодаря ви, госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Споделям виждането на господин Албрехт Това е и виждането на ниво комисия Либе. Създаването на единна агенция в никакъв случай а, няма да доведе до постигането на оперативна съвместимост. Това са две съвсем различни области. няма абсолютно никакви пречки пред създаването на възможности за общо централно управление на информационните системи гласувам голямо доверие на господин Коейо, който има голям опит, както с управлението на ШИС, така и с други бази данни на Европейския съюз. Той добре осъзнава необходимостта от създаване на добри механизми за управление и за защита на данните. Ако трябва да сме откровени, малко закъснях и не можах да изслушам правната служба на комисията и на съвета, но доколкото разбирам, господин Коелю е готов да разгледа становищата на правните служби и да извлече необходимите полуки. Прав е като отбелязва, че не можем да позволим на държави, не участващи в системите, да надвишават законовите си права по отношение на вземането на решения или достъп до данни. представлявам управляваща партия, но това в никакъв случай не влияе върху мнението ми за спазване на ограниченията, наложени от нормативната рамка. Обединеното кралство трябва да се съобразява с ам, съдебната практика на Европейския съд по отношение на участието му в шенгенското законодателство и въпросните информационни системи. Подкрепям също така и становището на комисията. Надявам се, че може да се постигне яснота чрез прилагане на интегриран подход, чрез прилагане на правила, които са ясни и прозрачни. Винаги сме имали проблеми с първия и третия стълб, с това коя област към кой стълб да причислим. Но към момента след влизане в сила на договора от Лисабон можем да предложим обща пакет от мерки. Надявам се, че цялостният подход ще бъде съвместим с законовите ограничения, които са наложени за определени държави, не участващи в системите, така че напълно да бъдат спазени изискванията на шенгенското законодателство. Надявам се тези ограничения да отпаднат за Дания, Ирландия и Обединеното кралство, но може би ще трябва да почакам още няколко години. Благодаря ви. Председателството желая ли да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. За Испанското председателство, което води работата по време на 6 месеца на своето председателство, като е наследи, разбира се, от предишното председателство, е удоволствие да установим, че позицията на съвета е приемлива за голяма част е, от депутатите от Европейския парламент. За нас това е успокояващо и удовлетворително. Сега няма да се връщам върху точките, които бяха представени от господин Коелю. То бе направено много добре. Това са моментите, по които и ние признахме, че трябва да постигнем съгласие, защото това са много сложни моменти. Доклада на господин Коелю действително е навременен и ще позволи да се отговори на загрежеността. Това, което мога да кажа на парламентаристите, които се изказаха, е следното. Като съвет и като председатели на съвета можем да ги уверим, че ще има гаранции за това, че никой не желае да се наруши предвиденото от е, правните основи относно условията за достъп. Всичко това е предвидено в е, законовите акти. Става въпрос за настоящите правила и евентуално и за бъдещите правила. Това изобщо не се поставя под въпрос. Необходимо е правна основа, която да се реши в рамките на обикновената е, юридическа процедура. Това е постоянна величина. Ако мога така да я нарека и мога да ви гарантирам, че е, няма място за безпокойство. Вие ще получите всички гаранции, които желаете. Благодаря. Сега комисията. Благодаря, госпожо председател, че ми давате отново думата. Първо искам да започна с следното. Държа да благодаря на докладчика за представения доклад и за конструктивната работа, която е извършена. Всъщност, ако се погледнат всички изменения, се установява, че по-голямата част са напълно приемливи за комисията. Някои, може би, с лека преформулировка. Благодарим особено за идеите по процедурата за назначение на изпълнителния директор. Но съществуват и други предложения за изменения, които ни изглеждат отлично и според нас именно те засилват духа на проначалния текст. Ето това са нашите общи коментари. Въпреки това обаче – Остават някои въпроси, които ни безпокоят. Тук накратко, ако ми позволите, ще спомена тези текстове, с които няма да се съгласим. Първо за инфраструктурата за комуникация. Става въпрос за желаната видимост. Естествено, това е важен аспект от системата. Това се отразява и в всички правни основания, когато създаваме такива системи. И наистина тук трябва да се уточнят по този начин задачите на агенцията. Но нека да поговорим по-специално за изменение 14. Ние мислим, че тези подробни условия, които се съдържат в изменението, отиват твърде далеч отвъд необходимото за този е, правен акт. Защо го казвам? Защото в правното основание за всяка една от тези системи, 6 виси Евротак, вече съществуват твърде ясни условия за структурите на комуникация на мрежата. Тези условия вече са записани – за това, според нас, няма никаква необходимост сега да бъдат допълвани и да се цитират още веднъж в този текст. Освен това, правомощията и отговорностите, свързани с сигурността на системите, са нещо, което ще остане в ръцете на комисията дори след влизането в действие на агенцията. Това, разбира се, е, е резултат от правното основание на 6.2, например. Създаването на допълнителни условия в случая ще е в разрез с правомощията, които вече са определени и комисията ще ги запази дори и след създаването на агенцията. Последният ми коментар и някои вече по-малки подробности при формулировката на разпоредбите, които се отнасят до определение на спецификации, които според нас изобщо нямат място в правен акт. Това са неща, които трябва да се договорят в е, е, съответните спогодби. И именно комисията е натоварена с включването на всички тези договорености. Още няколко коментара. Изменение 24 което касае управителния съвет. Предложихме двама представители вместо един, чисто и просто, защото в тази агенция комисията е с роля, която е отвъд обикновената институционална роля в тези агенции. Просто защото комисията ще запази някои от отговорностите, именно във връзка за структурата на комуникациите. За това считаме, че комисията трябва да бъде представена от повече от едно лице, т.е. да има поне две места в управителния съвет. Сега, що се отнася до достъпа на страните, които не участват в системите, т.е. изменения 30 и 37, тук има две възми... различни два различни аспекта. Трябва да се спази променлимата геометрия, във връзка с тези страни, но документа няма да следва непременно същата логика, защото ние мислим, че всички държави членки, които участват в агенцията, би трябвало да имат достъп до документите, дори и да не разполагат с право на глас. Би трябвало да имат достъп до документи, дори и да не гласуват по тези документи. Мислим, че така или иначе някои от нещата просто ще се засекат, защото дейността на агенцията ще засяга изобщо управлението на всички системи. Във всички случаи ще има технически аспекти, технически въпроси, които ще трябва да се разглеждат и ще бъде много трудно да се прокара разграничение, да се даде някакво право на една държава членка, а друго не, ще бъде изключително трудно. Затова, според нас, тези изменения трябва да се преразгледат. А що се отнася до консултативните групи, тук ние мислим, че логиката за такава консултативна група е да се бди над надзора над техническата експертиза. Точно за това считаме, че трябва да има възможност за създаване и на други консултативни групи с цел бъдещите информационни системи, които ще бъдат под отговорността на комисията. Сега, що се отнася до публикуването на длъжностната характеристика за назначение на директор, ние предпочитаме да няма ограничения във времето, за да може по-бързо да се създаде агенцията. Мисля, че ще бъде най-добре да се публикува обявата за длъжността, дори и преди първото заседание на управителния съвет. В крайна сметка едното няма нищо общо с другото. Съгласно процедурата, комисията отговаря за подготовката, за обявата на длъжността, така че ние сме готови да започнем тази процедура дори и преди първото заседание на управителния съвет. Вече за правото на глас на асоциираните държави имахме такава дискусия в е, съответната група на съвета и решението е по-скоро за право на глас, което ще се остави за периода, когато асоциираните държави ще договорят евентуалното си участие. Затова не искаме тези права на глас да се включват тук изрично в текста. Ако го направим, това означава, че държавите ще имат е, автоматично такова право, а трябва да изчакаме двустранните е, договори, които евентуално асоциираните държави ще подемат с нас. По-нататък е въпроса за оперативната съвместимост, повдигнат от някои от депутатите. По този въпрос искам да кажа, че комисията винаги е, е гледала да има оперативна съвместимост – обаче правните основания на всяка една от тези системи определят границите на оперативната съвместимост. Агенцията така иначе няма да работи сама. По този въпрос ние не можем да им поверим повече задачи от това, което вече е предвидено от всяка една от системите – дори да има такава възможност за оперативна съвместимост, винаги ще се реши по процедурата съвместно вземе на решение между съвета и парламента. Във всеки случай, когато се създава някаква система, влиза в действие тази процедура за съвместно е, взимане на решение. Така че границите ще бъдат спазени. В момента такива ограничения съществуват, така че съществуват гаранции за ограничението на правомощите на подобни агенции. Благодаря Докладчика иска ни думата за евентуални коментари. Благодаря много на комисията, на моите колеги за милите думи. И ще напомня на колегите си, че когато представих проекто доклада, аз го направих след като изслушахме и докладчиците в сянка. Така че това, което представих е, днес на вашето внимание е не само мое становище, това е становище и на колегите, които бяха докладчици в Сянка. Това ще отговаря на комисията. По отношение на оперативната съвместимост е, ще кажа, че в е, параграф 11 се забранява каквато и да била връзка между отделните системи. А по отношение на коментара на а, комисията, няма да се спирам на отделни аргументи за това как ще работи системата и как ще се управлява тя. Но нека да ви кажа, че по отношение на съображение 14, аз разбирам аргумента на комисията. Ние навлизаме в подробности е, по условията, посочени в съображение 14. Тъй като сме много о, така, развълнувани, дали ще можем да се осигурим необходимата сигурност за системите. И доколкото ми е известно, има и тревожни новини относно сигурността на системата. В Египет, в Кайро, има служба, която разполага с цялата информация, разполага и с съответните специалисти и те държат информацията за интернет адресите, интернет протоколите, тъй като ние вече възложихме на външна агенция, на външна компания управлението на системите. Направихме, за съжаление, тази грешка и в момента този офис на въпросната компания е в Египет в Братислава се работи също при условия, които са тревожни. Да, по отношение на есеста. Така че аз все още очаквам очаквам отговора на комисията по отношение на правните гаранции за сигурността. Законодателните органи решават в крайна сметка какво точно ще се регламентира в даден текст и какво не. Така че законодателната отговорност се носи от парламента и от съвета и те ще е, взимат е, това решение. Но когато има съвсем основателни опасения за сигурността е, се налага да се вземат съответните предпазни мерки. И на второ място достъп до документи. 26-27. Това са номерата на съображенията. Защо? След като държавата не участва в системата, трябва да има достъп до документите. Да, на хоризонтално равнище има въпроси, които са свързани с управлението, с е, управлението на системата, не само на самата структура, на самата организация, но има и документи, които би трябвало да са достъпни единствено за държавите членки, които участват в системата. И консултативните групи или съвещателните групи се предвиждат за новите системи, ако правилно съм разбрал. Нови е, системи. Е, сигурно ще се управляват от комисията или е, от съответната агенция, ако не, пък ще се управляват от, ще се създадат някакви специфични правни инструменти. Нали, ако пък е, в определени моменти се смята, че не е подходящо да се създадат отделните правни инструменти, тогава агенцията автоматично ще получава правото да управлява и тези системи. Госпожо председател, това отново е въпрос на решение от съвета и парламента. Но ще подчертая, преди да приключа, че продължавам да проявявам готовност за сътрудничество и с съвета и с комисията, ако те се нуждаят от допълнителна информация във връзка с решаването на въпросите относно управлението на агенцията. Но, във всеки случай, ние трябва да създадем агенция, която е в състояние да реши проблемите, с които се сблъскваме в момента. А в момента основният проблем е свързан с управлението на данните, с защитата на данните и това означава сигурност, качество и е, всичко по отношение на економическите аспекти, свързано с ефективността на разходите, естествено трябва да е наред. Смятам, че можем да създадем един добър правен текст, за да отговорим и на изискванията на действителността, на практиката. Благодаря много на комисията, на колегите от Европейския парламент на съвета. Благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря и на всички останали. И така. А... 12 юли е крайният срок за внасяне на изменения. И така, колеги, ние се справихме всъщност с точките, включени в дневния ред за днес преди обяд. Предстои ни след това да е, говорим за въпроси, свързани с е, споразумението за реадмисия с е, Грузия. Е, Натали Грисбак ще бъде докладчик по темата Грузия. Има и втора точка споразумение за реадмисия и първото е споразумение за улесняване на издаването на визи. Ще видим докъде сме стигнали. 2005 е, година започнаха е, разговорите по тази тема, след това преговори. 2009 имаше е, конкретни предложения и така миналата седмица в четвъртък се стигна до споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаване на визи и за реадмисия на незаконно пребиваващи лица. Но тъй като Великобритания и Ирландия все още не са се присъединили към споразумението, не можем да започнем да го изпълняваме едва след 3 месеца. Комисията и съвета ще имат възможност да кажат какво мислят. Благодаря, госпожо председател. Вие сама го казахте. Първоначалният сигнал за откриване на преговорите за такова споразумение бе даден от извънредния е, Европейски съвет на 1 септември 2008 година след е, тежката криза, която всички още помним. За да бъде ясен, държавните и правителствени глави пожелаха да дадат сигнал пред грузинския народ, силен сигнал за европейската солидарност и в частност сред много други инициативи, които действаха в момента, в областта на облегчаването на мобилността на лицата – и на контактите между лицата. За това бяхме помолени да започнем този процес на преговори. Вие сама го подчертахте, госпожо председател. Този процес бе сравнителен, сравнително бърз, защото след като получихме от съвета през октомври 2008 разрешението да започнем преговорите, приключихме за по-малко от една година. Заедно с е, нашите грузински партньори. Сега, споразумението, независимо от това дали е за облегчаването на визовия режим или за реадмисия, са сравнително близки с това, което днес представлява един вид образец, стандартен образец за Европейския съюз. по споразумението за облегчаването на визови режими за издаването на шенгенски визи. Това споразумение предоставя на грузинските граждани известен брой облегчения, както става ясно от самото заглавие на споразумението, във връзка с максималния срок за издаване на съответните визи. Става въпрос за 10 дни с по-низки тарифи, значи свалени от 60 на 35 евро и дори безплатно издаване за серия категории потенциални пътници, студенти, журналисти или хора, които участват в научни, културни или артистични прояви и да речем деца, пенсионери или хора с увреждания. Същите тези категории потенциални пътници ще се ползват с други улеснения, например опростени документи за получаване на виза или издаване на многократни визи. Въздействието, което се оценява във връзка с броя издадени шенгенски визи за вход. Та оценката е около 60 000 пътници, 60 000 грузински граждани, които искат шенгенска виза за пътуване в шенгенското пространство. Целта, разбира се, така както го казах преди малко, е като предоставим такова улесняване на мобилността, броя на тези пътници да може да нарасне за бъдеще. Добавям естествено, че, както и в други случаи, споразумението предвижда освобождаване от е, задължението за виза за приносителите на дипломатически паспорт, което да улесни, разбира се, официалните контакти между грузинските власти, Европейския съюз и е, властите на държавите членки. Трябва да се отбележи тук, госпожо председател, че след влизането в сила на Лисабонския договор, това споразумение за облегчаване на визови режим ще бъде първото, по което Европейския парламент ще има възможност да даде съответното становище. Това е интересно от институционална гледна точка. Както винаги, е, в рамките на определената стратегия от Европейския съюз, това споразумение върви заедно с споразумение за реадмисия. И тук моделът е стандартен, много близък до всички споразумения за реадмисия, които сме договаряли и изключвали с поредица от трети страни. Прилага се не само за грузийските граждани, които са незаконно на територията, но и за всеки гражданин от трета страна, за който може да се установи, че е преминал транзитно със сигурност през Грузия, преди да бъде идентифициран като незаконно пребиваващо на територията на Европейския съюз. И тук разполагаме с известни данни, които ни позволяват да измерим какво може да бъде въздействието, ефекта от такова споразумение. Последните статистически данни са от 2007 година. В този момент около 4800 грузински граждани са по един или друг начин идентифицирани като незаконно пребиваващи на територията на една от държавите членки на Европейския е, съюз. Това е една данна, която може да ни позволи да измерим горе въздействието на такова споразумение. Разбира се, това вече е малко по-обучайно, защото това е второ споразумение от този тип, след споразумението с Пакистан споразумение, по което ще се приложи процедурата за становище от Европейския парламент. Разбира се, тук е включена и е, предпазната клауза е, във връзка с защитата на личните данни, които се обменят в рамките на това споразумение, както привлече вниманието ни Европейския парламент е, също така и във връзка с спазването на страните на задълженията, които проистичат е, от е, международно правните актове и в частност правата на човека. Тук трябва да е, подчертая, че Грузия е, част, е ратифицирала съответната конвенция за беженците от 89-та година, ратифицирана през 51 Конвенцията от 51 година е ратифицирана през 89-та. Това е, госпожо председател. В случая отговаряме на изключително силните очаквания на правителството, но най-вече на населението на Грузия. Това е свидетелство за осезаема солидарност с тази страна, те получиха подкрепата в съвета. Предполагам, че тук представителя на председателството ще се изкаже по този е, повод и се надяваме наистина, че тези хора ще могат да се ползват с благоприятното становище и на Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Сега давам думата на Испанското председателство. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо ще се спра на споразумението за реадмисия. Комисията даде обяснения. Аз само ще добавя, че ние сме много доволни от резултата на преговорите. Трудно е винаги да се водят преговори по тази тема, е, особено когато става дума за трети държави. И затова сме доволни от резултата, който постигнахме съвместно с комисията. И ще бъде чудесно, ако парламента е, също е, така може да вземе бързо решение, ако и приключат останалите административни пречки, така че колкото е възможно по-бързо да влезе в действие съответното споразумение. Естествено, че Женевската е, конвенция за беженците трябва да бъде отчетена, трябва да бъде спазена. Това се въжи и за всички останали конвенции, които се отнасят до тази материя. Съветът все още не е подписал споразумението. Очакваме вести от парламента, очакваме и е, съответната клауза за Ирландия и Великобритания да влезе в сила. Вие знаете, че съгласно Лисабонския е, договор Великобритания и Ирландия имат възможност в е, срок от 3 месеца да решат дали желаят да се присъединят към е, правни актове, подписани от Европейския съюз в сферата на иммиграцията. Срокът още не е изтекал, така че ние сме задължени да почакаме още мъничко, но сме доволни от резултата, който постигнахме при преговорите. Радваме се и на това, че за това, че парламентът е съгласен с нас. Но а, това по реадмисията, а по отношение на визите ще дам думата на моя колега, който отговаря в рамките на Испанското председателство за визовия режим. Нямам какво много да добавя. Ще отбележа, че на 1 септември 2008 година Европейският е, съвет е, не обсъждаше въпроса дали а за това как точно трябва да изглеждат взаимоотношенията между Европейския съюз и Грузия, не само по отношение на визите, ставаше дума за една зона за свободна търговия. И преговорите в последствие бяха проведени не само с Грузия, но и с Армения и Азербайджан като представители на региона от Южен Кавказ. Азербайджан във всеки случай е, не може да участва в е, е, една зона за свободна търговия, така че по, тази, по тази причина и целият проект се провали, но инак успяхме да се споразумеем. Госпожа докладчика, госпожа Гризбек, искам да благодаря на представителите на комисията на съвета за ясните изказвания. Те посочиха подробно е, различните елементи от тези споразумения. Мисля, че съответно моето изказване няма да бъде само встъпително, но и заключително, защото сега няма да се връщам върху всичко това, което бе обяснено във връзка с техническите аспекти на тези две споразумения. Искам да добавя обаче, че става въпрос за много интересен период в момента. Това е така исторически период и в същото време една техническа и институционална а, нова логика. То бе напомнено и от представителите на съвета на комисията. А, тази логика е във връзка с позицията на парламента. Исторически движение, защото е очевидно, че има сближаване на Грузия с, с Европейския съюз. Това сближаване се изразява с доста е, важни актове, е, например Съвета на Европа или Международната търговска организация, партньорски споразумения с Европейския съюз, е, с, с е, този травмиращ епизод за грузинците, но също и за Европейския съюз става въпрос за нахлуването на руснаците в Абхазия и в Осетия през 2008. Разбира се, това се отрази върху всички отношения с този регион, но така или иначе това решение беше именно в последствие на желанието на Европейския съюз да изпрати силно послание още от есента 2008, а именно с откриването на тези преговори. Освен това, цяла серия политически актове бяха решени, взети и провъзгласени от Европейския парламент, например на 20 май тази година Имаше такова изказване за Европейската стратегия в Южен Кавказ, според която е, ние трябва да действаме активно именно за засилване на просперитета и стабилността. Трябва да улесним уреждането на конфликтите, които е, все още тлеят под е, пепелта. Така че става въпрос за цяла поредица от е, актове, които показват това движение и става въпрос за твърдата воля на грузинците да се обърнат по-скоро към Европейския съюз, отколкото другаде. И точно това движение не доведе до тези две споразумения. Няма да се връщам на това, което вие много добре е, обяснихте за е, юридическата връзка между двете споразумения, защото трябва да съществува споразумение за реадмисия, за да може споразумението за облегчаване на визовия режим да влезе в действие. Говорихте за техническите моменти, за цените, за естеството на визите, за категориите лица, за които се отнася изключенията. Всичко това е ясно отразено в споразуменията. Ще облегчим това сътрудничество не само с държавата, но и с самите граждани като обемите изглеждат е, сравнително със средни стойности, въпреки че ще се увеличават. И също времено, от друга страна, трябва да се отбележи консолидирането на стабилни отношения между Грузия и Европейския съюз чрез тези преговори и чрез сключването на тези споразумения. И още нещо, което може би е по Особено споразумението отбелязва е, за първи път е, встъпването на парламента в това решение. Не може, разбира се, това да се разглежда успоредно с споразумението с Пакистан, защото а, е, има доста а, юридически разлики. Грузия е в а, реципрочност, а, която е в основата на тези споразумения. Освен това е подписала Женевската конвенция за обежището и Конвенцията за правата на човека. За това ще кажа, че този акт е много важен. Може би този акт е началото на цяла една а, поредица, която се основава наистина на това, което вие нарекахте стандартен образец, но във всички случаи в основата на една юридическа е, система за сигурност, по която нашия парламент ще вземе отношение. Благодаря на госпожа Гризбек. Госпожа Данока поиска думата. Благодаря, госпожо председател. От името на моята политическа група подкрепяме всякакви мерки, насочени към облегчаване на визовия режим, прилаган по отношение на нашите партньори. Още повече, че става дума за традиционно споразумение, но имаме известни опасения във връзка с споразуменията за реадмисия. Въпросът ми е към комисията. Доколкото разбирам, в обхвата на това споразумение за реадмисия попадат около 5000 души, лица, незаконно пребиваващи на територията на Европейския съюз. Ще бъде ли гарантирана безопасността на тези лица в случай, че се приложи процедура по тяхното екстрадиране или завръщането им на територията на Грузия. Знаем, че различните региони в страната са с различен статут, Съответно и тези граждани сигурно са с различен статут и с различни документи за самоличност. Можете ли да осигурите тяхната безопасност в случай на процедура по тяхното завръщане? Благодаря ви. Колегата ми Моника Макове, която е докладчик в сянка по тези два доклада, всъщност би могла да даде становище, но аз ще отговоря вместо нея, тъй като тя не присъства тук. От името на НП приветствам сключването и на двете споразумения. Според мен те са част от една много добра стратегия и трябва улесняването на визовия режим да върви ръка за ръка и с споразумения за реадмисия. Според мен трябва да преследваме политиката за сключване на споразумения за реадмисия, тъй като тя те укрепват мерките в рамките на интеграционната ни политика. Днес сутринта споменах, че трябва да постигнем баланс между политиката ни в областта на законната миграция и тази в областта на незаконната. Ако не постигнем подобен баланс, то тогава няма да има никакви възпиращи фактори. Ще предоставяме на лица извън Европейския съюз всякакви стимули да емигрират към Европейския съюз, било то законно или незаконно. И във връзка с постигането на този баланс, от особено голямо значение са споразуменията за реадмисия. Докладчикът в Сянка току-що спомена, че Грузия е страна по Женевската конвенция и Европейската конвенция за правата на човека. Ето защо според мен не трябва да имаме опасения във връзка с безопасността на лицата обект на реадмисия. В заключение, госпожо председател, при всички положения бих препоръчала да гласуваме в полза на доклада. Благодаря ви. Давам думата на комисията. Да, благодаря, госпожо. Е, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на госпожа докладчика и за изказалите се за подкрепата, която изказаха към подхода на съвета и в случая на Европейския съюз като цяло. Няколко разяснителни бележки във връзка с зададените въпроси. Позволявам си да припомня това, което сме казвали няколко пъти относно споразуменията за реадмисия и в рамките на сключването му с Пакистан. Едно споразумение за реадмисия е процедурно споразумение. Всъщност организира и улеснява процедурата на връщането в страната му на граждани, които незаконно пребивават на наша територия. Това споразумение се прилага от момента, в който има такова решение за отстраняване е, от територията, решение, което е взето от държавата членка. Това решение се регулира и ще бъде регулирано от директивата, която ще излезе в края на годината, плод на съвместния законодател, а именно съвета, комисията и, закон... и Европейския парламент. Така че, когато една държава членка вземе такова решение, тази държава е обвързана с всички принципи на международното право, включително и на правата на човека – така че гаранциите съществуват, те са достатъчно силни и споразумението за реадмисия не може по никакъв начин да наруши тези гаранции. Сега, вече в частност за Грузия, потвърждавам, госпожо, цифрата, която аз цитирах и вие напомнихте, става въпрос за оценка. Това всъщност е статистическа данна от 2007 година. Ставаше въпрос за броя на грузински граждани, които пребивават незаконно на територията на държавите членки на Европейския съюз и ставаше дума за 4800 души. Тези лица, ако имаше тогава споразумение за реадмисия, щяха да бъдат върнати по силата на това споразумение и по принцип щяха да се ползват с всички гаранции по това споразумение и съответно в Грузия да се ползват с всички гаранции, които се предоставят от Грузия по силата на международните актове. Бе подчертано Европейската конвенция за основните човешки права и свободи и Женевската конвенция. Така че мисля, че мога спокойно да кажа, че в случая, повдигнато това въпрос, има гаранция както във връзка с издаването на решение в определена държава членка, така и по отношение на държавата, която приема върнатите граждани. Всички гаранции съществуват за спазването на основните права на човека. Благодаря. Моля докладчика дали иска да реагира набързо. Благодаря за тези твърде ясни и точни отговори. Действително тези положения са ясно регламентирани. Става въпрос, с, става въпрос за ангажимента на Грузия в рамките на международните актове за спазване на правата на човека. И съответно ангажимента да се спази директивата за завръщане. Мисля, че можем да си представим, че на есен ще приключим с процедурите по сключването на тези две споразумения. Благодаря ви, госпожо председател, за това. Те така иначе са свързани. Uh, благодаря ви. С това закривам сутрешното заседание. Ще продължим днес след обед в 16.30 часа след провеждането на пленарното заседание.